Втора точка. Дебатът за присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство ще включи и устните въпроси на политическите групи АЛДЕ, ГУЕНГЕЛ и е ЕФД. Трета точка обхватът на дебата за положението в Йемен и Бахрейн се разширява и се включват като точки и Сирия и Египет. Четвърта точка декларацията на върховния представител на, и заместник-председател на комисията ще последва веднага след дебата за ситуацията в Йемен, Бахрейн, Сирия и Египет. Съответната декларация ще бъде подложена на гласуване на 2 октомври. Значи дебатът е днес, а гласуването на 2 октомври. Пето едноминутните изказвания ще бъдат направени непосредствено след дебата за положението в Украина. Шеста точка. Заседанието ще продължи удължено до 22 часа. 22 часа. За четвъртък, 13 октомври, е предвиден докладът за госпожа Болс относно, наз... относно назначаването на член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка. Това ще бъде обсъдено веднага след гласуването. Няма срок за предложенията за изменения. Ако нямате въпроси или възражения, Заповядайте, господин Голниш. Благодаря, господин председател. Искам да се спра на точка от дневния ред за днес. Действително предвидено е да обсъдим положението в Йемен и в е, Бехрейн и в последствие това беше разширено към Сирия и Египет. Положението е важно, обаче всъщност това са страни, върху които ние нямаме пряко отражение. От друга страна обаче, господин председател, въоръжени сили на Европейския съюз, е, които са в рамките на НАТО, продължават да избиват в Либия последните привърженици на стария режим. Но далеч отвъд приложат правомощията, които са дадени от ООН. Не знам колко са жертвите в момента от европейските бомби в град Сирт или в неговите околности. Аз мисля, че ние трябва да се займем с този въпрос. Е, ние не сме просто е, слуги на НАТО или на Съединените Американски щати. Да, е, взимам понимание внимание вашите забележки, господин Голниш, и сега пристъпваме е, е, към подготовката за резолюция на Европейската народна партия в връзка с сроковете за проекторезолюция за дискусията в Ямен, Бахрейн, Сирия и Египет. Ямен, Бахрейн, Сирия и Египет. Европейската народна партия